всеобщо желание и подобни мерки и компоненти могат да бъдат включени в законодателството само с консенсус. Приключваме обсъждането. Доклада ще бъде докладван утре. Сега доклада Мацони. Давам думата на госпожа Арминия Мацони. Мистер Президент, il rapporto che discutiamo si occupa di analizzare gli effetti sul... Господин председател, тук става дума за това а, да видим по какъв начин а, средствата от структурните фондове се отразяват върху развитието на регионите. С кризата нещата се влушиха, все повече внимание се обръща на разходите а, и се правят опити а, да се правят предпазливи инвестиции което означава всъщност, че политиката за растеж и насърчаване на развитието става невъзможна. Това дава особено голямо отражение върху политиката на сближаване, защото всъщност се задълбочава економическото, политическото и социалното развитие между държавите и регионите. Местните власти, разбира се, се опитват да се борят с това, но все пак трябва да спазват това, което им е зададено по програма и най-вече в по-слабите економики виждаме как неравенството се задълбочава. Затова направихме някои предложения за това, как публичните инвестиции все пак да могат да бъдат направени и как по-добре да бъдат използвани средствата от структурните фондове. На първо място става дума за съфинансираните програми а, при които не бива вече да се говори за структурни дефицити, тъй като а, средствата се отделят а, за а, създаване на растеж и работни места. А, в днешно време обаче наблюдаваме е, една, е, един омагиосен кръг. От една страна става невъзможно да се правят разходи, от друга страна това се е, наказва. Доклада а, прави а, и някои калкулации в тази връзка, най-вече във връзка с данъчната тежест а, а, като резултат от тази тенденция. А, трето, става дума и за бюджета. за целия период, който трябва постепенно да бъде изразходван и съответно националните, регионалните и местните власти да знаят на какви средства могат да разчитат за инвестиции на местно равнище. Призовавам комисията да призове държавите членки да се държат по съответния начин и да се вземе предвид и пакета за сближаване. Това беше поискано и в комисията по развитието беше казано и по време на трилога. Важно е да бъдем последователни Комисията по регионално развитие гласува почти единодушно с 40 гласа за и 2 гласа въздържали се. Комисията по бюджета също е съгласна с това, което предлагаме. Комисията по заедостта също. А, искаме по последователен начин да се осъществи онова, което поиска и съвета на Европейския съюз. Става дума за това да създадем една Европа за всички, една Европа, която да е устойчива и след хоризонта 2020 година. За това апелираме към комисията да подкрепи особено развитието с инфраструктурни проекти, да подкрепи възраждането изграждането на економиката с тези а, проекти, да помогне за разплитането на възлите които се очертаха. Надявам се парламента да гласува за този доклад, за да можем ние като законодател а, да участваме активно а, срещу националистическите течения и за благото на обществата. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказва. Госпожа Анджелили има думата. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Докладът на госпожа Мацани наистина е отличен. В него се правят конкретни предложения, с които да се гарантира необходимото гъвкавост в рамките на пакта за стабилност и растеж. Важно да се намери равновесието между различните приоритети и е добра идея да не се включват производствените инвестиции, тъй като 60% от тези средства се освояват на местно и регионално равнище. Освен това има предложение за частично изключване от пакта за националното участие в съфинансирането на проекти по политиката за приближаваще, което също е много добра идея. Което, това са конкретни мерки, които ще допринесат за, за постигане на целите на Европа 2020. Това са конкретни мерки за насъщаване на растежа и заедостта. Трябва да припомним, че говорим за пакт за стабилност, но и за пакт за растеж. Не искаме прекалено много бюджетна строгост. Благодаря, госпожа, госпожа Ангели. Думата има господин Тимаджи tisztelt elnök úr! biztos asszony! gratulálok mazzoni képviselőtársamnak. госпожо комисар поздравявам колегата мацони за чудесния доклад. съгласна съм с предложенията. Политиката за сближаване е изключително важна за Европейския съюз и за съжаление между 2014 и 2020 година има малко средства за тази политика. Затова предложенията на госпожа Мацони са много добри. Най-вече предложението за това правилата да бъдат гъвкави подкрепям госпожа Мацони политиката за сближаване трябва да бъде такава, че държавното финансиране да не се взима предвид. Да не се е, взима предвид като липсващи средства. Подкрепям предложението от името на новите страни членки. Благодаря. Госпожин Галахър tuairiscail seo an tuairiscail tábhachta seo olbú. Bhaithlam tíú an cantar BMW a mo hiar luhais an BMW an Éireann. This region has been... Моята, моята страна беше а, засегната от увеличаване на безработицата. Някои по-развити региони получиха стотици милиони евро и това до известна степен промени нещата. Но, за съжаление, и за тези региони се предвижда намаляване на а, финансирането за до година. Така че, ако, ако из ако искаме да има а, прогрес, трябва да използваме гъвкави инструменти за съфинансиране на проектите за младеща, за да може и ирландските региони да претърпат напредък. Давам думата на следващия оратор. Okay. Yes. Ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για... Бих искал и аз да благодаря на колегата докладчик, тъй като тя засяга въпроса по същество. Да, трябва да се справим с финансовият аспект на въпроса, но контекста на стоящата криза не ни позволява да намерим най-подходящите решения. Вярно, има проблеми, свързани с безработицата и държавния дълг. Какво можем да направим изправени пред тези проблеми? Да, трябва да се борим за намаляване на държавните дългове, но трябва също така да насърчаваме развитието на регионите, тъй като именно регионите се нуждаят най-много от инвестиции. Регионите получават финансиране от държавните бюджети, именно това финансиране им дава възможност да се преборят с проблемите си. Очевидно е, че няма как да постигнем целите на стратегията Европа 2020 година без помощ за регионите. А тази помощ може да дойде от структурните фондове. За да имаме нужда от повече гъвкавост в програмите. Трябва също така фондовете да се освояват по-ефикасно и самите региони трябва да са в състояние да изготвят програми, които да могат устойчиво да освояват средствата по фондовете. В противен случай само ще се засили неравнопоставеността между регионите, както и неравнопоставеността между държавите членки. Благодаря, давам думата госпожа Малети. Zahvaljujem predsjedavajući, posebno zahvaljujem izvjestiteljici na ovom izvješću kojim ukazuje na važnost aktivno... Datel, искам да благодаря на докладчика за доклада, в който се подчертава необходимостта и ролята на местните и регионални органи на властта за прилагане на политиката на сближаване в Европа и за постигане на регионалните цели. В доклада се подчертава също така значението на местните групи за действен. Казва се също така, че трябва да, трябва да се разделят средствата от различните фондове и също временно да се правят конструктивни инвестиции. Е, в е, противен случай няма да може да има достатъчен растеж на регионите. Следващия. Lokalne има и велики проблеми с финансиско održivošću. Госпожа Томашич, благодаря ви. Аз съм че на Европейския парламент от Хрватия и имаме сериозни проблеми с освояването е, на европейските фондове в отделните региони. Не бива обаче да настояваме за един общ подход, тъй като регионите са различни, различно е устройството на отделните държави членки. Съгласна съм с предложението по-низките равнища на самоуправление да бъдат насърчавани към по-голяма независимост и самоуправление. Не бива обаче по-богатите региони да се чувстват унеправдани за сметка на по-бедните. Средствата от фондовете трябва да се използват по ефикасен начин. По-богатите държави членки могат да ни предоставят не само финансови средства, но и съвети и помощ под формата на предложения за реформи, които ще подобрят ефикасността на системата ни като цяло. Благодаря ви. Кризата наистина засегна много тежко местните власти и регионите. Имаше сериозно съкръщаване на бюджета на национално равнище за сметка на регионите. От друга страна, регионите следва да подобрят своето функциониране. Обедена съм, че местните регионални власти трябва да се опитват да правят интелигентни инвестиции. предложението на докладчика се ползва с голяма подкрепа и би трябвало да се съсредоточим върху конкретни мерки за насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. Местните власти не бива да бъдат жертва на трудностите, с които се сблъскват националните правителства. Ето защо бих искала да, подчерт, да подкрепя желанието за опостряване на правилата за управление на структурните фондове. По този начин ще имаме възможност да прилагаме и да освояваме средствата, да, да осъществяваме парите по-ефикасно и по-бързо. И това е много важно за Харватия, която те първо започва да освоява тези фондове. Господин Ферейра има думата. Президент, este relatório reconhece a clara tendência para uma Благодаря, господин председател. Този доклад а, а, отчита факта, че нараства неравенството между регионите а, на Европа. Наша задача обаче е да обърнем тази тенденция с помощта на нашите общи а, политики. А, неолибералното мислене, новата форма на капитализъм неотменно води до задълбочаване на неравенството. Така че усилията на комисията никога няма да бъдат достатъчни. За да обърнем а, тенденцията, трябва изцяло да се преосмислят и да се променят политиките на Европейския съюз. Трябва да се позволи на регионите да използват своите капацитети за собственото си развитие. Необходими са ни повече средства за сближаване, а не по-малко, както се прави. трябва да избегнем загубата на средства, трябва да мобилизираме европейски и национални средства, за да постигнем нашата цел. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да взема думата по тази важна тема, особено като в качеството си на член на комисията Реги. Бих искал да благодаря на, на докладчика. Основното понятие за 2020 година трябва да бъде упростяването, упростяване и гъвкавост. Ако успееме да приложиме тези две, два подхода, то, то тогава ще бъдем сигурни, че средствата ще се разходват добре в името на нашите граждани. А, разбира, разбира се, в дадени региони има и много а, бедни региони, и много по-богати. Така че тези, които са по, по-напред, трябва да служат за двигатели, да помогнат на по-бедните региони да следват. Благодаря ви. Госпожа Франк. Мерси, Госпожа Санчеш Смит. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, въздействието на бюджетните съкръщения върху освояването на европейските фондове е доста сериозно. Европейски Европейския съюз е инвестирал над 350 милиона евро 2007 година насам по структурните фондове. И за всяко едно финансиране, за всяко едно евро отпуснато от Европейския съюз, националните държавите членки следва да отпуснат двойно т.е. още толкова средства, което за тях се оказва много сложно. Но не бюджетните съкръщения са причината за проблемите на държавите членки, а прекомерният дефицит. По-доброто освояване на средствата ще е най-важният приоритет за новото програмиране на европейските фондове, както на европейско равнище, така и национално равнище. Да, трябва да има средства, но регионите следва да спазват правилата и да проявят необходимата ефективност при изготвянето на своите програми. Само при това положение можем да се възвърнем към истински економически растеж, устойчив такъв. Благодаря ви, господа Борца има думата gospodine predsjedavajui e, kohezijska politika glavni je инструмент europske unije. благодаря господин председател. политиката за сближаване е най важният е, инструмент на европейския съюз в борбата му с рецесията и е, кризата. ограниченията в е, настоящата политика обаче биха могли да премахнат положителните ефекти. задълженията за економия на национално развитие и затрудненията с финансирането на местните местните програми биха могли сериозно да застрашат целесообразното използване на структурните фондове. Най-уязвимите е, е, регионални и местни звена ще пострадат най-много. Затова аз подкрепям доклада в неговите искания за изключение, мисля, че този доклад е в правилната посока, защото говорим за ресурси, предназначени за растеж и конкурентно способност. Следващия оратор. А и в моей крайни са влада разходла пренест. Благодаря, господин председател. И, моя, и в моята страна решиха да прехвърлят мерките за консолидиране към регионите Откакто местните органи на властта са основния двигател, транс, транс, е, транс, трансферите в инвестициите намаляха с 10%. За това смятам, че ако искаме да имаме едно по-хармонично развитие на регионите, трябва да създадем един гъвкав инструмент, който е, да позволи на местните и регионални органи на властта за развиване на собствени стратегии. Ето същевременно трябва да има попростяване на правилата, много по-голяма е, гъвкавост и е, повече от отпускане на по-бързо на европейски средства за изпълнение на обществени обслуги средствата трябва да бъдат насочени също така към обществените услуги. Думата на комисаря Благодаря, господин председател. Европейската комисия приветства инициативата на Европейския парламент и споделя притесненията изразени в доклад на госпожа Манцони. Кризата сериозно засегна процесът на сближаване между регионите в Европейския съюз. Засилва се неравенството между регионите, особено по отношение на безработицата. Регионалните и местни органи самоуправление играят ключова роля в възстановяването на Европейския съюз от економическата криза. През 2011 година над 46% от разходите за растеж са се от... извършвали от местни под, под, под, от от, от, под национално равнище. Те също така допринасят сериозно и към обществените инвестиции. През 2012 година около 60% от общите публични инвестиции в Европейския съюз с 27 държави и членки са разходвани от поднационални органи на самоуправление. Европейския съюз намалява средствата за регионално развитие. Това е вярно а разходите, насочени към растежа и, публични, и обществените инвестиции, значително намаляха. През 2011 година инвестициите, направени от поднационални органи на развитие, спадна до равнището си от 1997 година. Или казано с други думи, има спад с 5,8% през 2007 година, 6,5% през 2011 година. Очевидно е, че така създалото се положение има негативни последици. се държави членки съобщават за сериозни проблеми с съфинансирането на програми, а това очевидно ще повлияе отрицателно върху постигането на заложните цели. Тази тенденция е притеснителна, тъй като тя показва, че економическата криза значително е засегнала възможността на местните регионални власти да предоставят необходимите е, средства, важни за предоставяне на реални перспективи за растеж за бъдеще. Европейската комисия предложи редица мерки за улесняване бюджетното управление на тези средства. Първо, предлагаме по-високо равнище на съфинансиране чрез програмите за допълване в настоящия програм период, както и за бъдеще. На второ място, настоящото положение изисква средствата да се освояват възможно най-ефикасно. В частност, програмите трябва да са стратегически ориентирани и трябва да се ориентират към целите, заложени в стратегията 2020 година. Предвижда също така оповсяване на правилата. На трето място, политиката на сближаване следва да бъде тясно свързана с макроекономическите реформи, предприяти в рамките на европейското полугодие. Ето защо изграждането на механизъм за координация между политиката за сближаване и политиката за макроекономическо управление беше въведена чрез те наречените макроекономически система за макроекономическа условност или при условия. Ето защо Европейската комисия предвижда при определени условия да има възможност за изключ, изключение от превентивните мерки, заложени в Пакта за стабилност и растежа, за да може да се гарантира съфинансирането страна на държавите членки на предвидените програми за политиката, в рамките на политиката на сближаване. А конкретните критерии за тези изключения скоро бяха определени и доизяснени от Европейската комисия. Благодаря ви. Приключваме с дебата. Гласуването ще бъде утре вторник 8 октомври в 12 часа. А сега продължаваме с доклада на господин Джеймс Едис. Имате думата. Е,